Il qua. Председателят. Andiamo. La seduta è aperta. Откривам заседанието. Добро утро, колеги. Първата точка от дневния ред представяне на програмата за дейността на хърватското председателство, изявления на съвета и комисията. Припомням ви, че е възможно да се регистрирате както по стандартния път, така и по електронен път за спонтанно изказване. Можете също така да използвате и процедурата синя карта. Знаете какви са инструкциите. На входа на пленарната зала има документ с указанията. Давам веднага думата на господин Пленкович за изложението му. Благодаря. gospodine predsjednie potovani predsjednie potpredsjednici. господин председател уважаеми заместник predsjedatelja eurodeputati госпожо председател na европейската комисия колеги! За мен е огромно удоволствие да съм тук в Европейския парламент, за да представя приоритетите на първото председателство на Харватия на Европейския съюз. Това е един исторически момент за Харватия и за моите съграждани. Само преди 30 години се проведоха първите свободни избори в нашата страна. Така нашия народ отново стана суверенен след векове и се появихме на политическата сцена като страна. Много се радвам, че имам възможността да се обърна към вас – в навечерието на 28-та годишнина от признаването на Харватия за независима държава, когато я признаха идва и членовете на Европейския съюз. Тази независимост дойде след трудни обстоятелства, война, агресия – Нашите войска успешно освободи нашата страна и ние започнахме едно демократично развитие и интеграция. Преди 6,5 години станахме членове на Европейския съюз, а сега ще оглавим този съюз. Хърватия се води във всичките си усилия и в реформите си от поетия път към европейска интеграция. Очаквам да си сътрудничим успешно с Европейския парламент през следващите 6 месеца, за да покажем на гражданите, че те могат да извлекат сериозни ползи от членството си в Европейския съюз. Няколко са важните задачи пред нас многогодишната финансова рамка. Трябва да постигнем навременно споразумение за цялата финансова рамка за следващите 7 години. Това е приоритет. Така финансовата рамка трябва да посрещне очакванията на всички наши граждани във всички страни членки. Трябва да се финансира и сближаването и селскостопанските политики, но също така да се обърнем и към многото нови предизвикателства, в които се изправя Европейския съюз. Трябва да бъдем заедно, да бъдем единни, но да уважаваме и разликите си економически, социални и демографски. Също така рамката трябва да направи по-ефективна Европа, да я направи по-видима на световната сцена. Затова трябва да действаме и бързо. Не можем да си позволим да се забавят изпълнението на нашите програми от 21 нататък. Иначе ще разочароваме нашите граждани. Заедно с председателя на Европейската на Европейския съюз, който продължава разговорите за новогодишната финансова рамка, ще положим всички усилия да постигнем споразумение. Така и ще финализираме целия законодателен пакет по многогодишната финансова рамка. Е, очакваме едно ефективно сътрудничество с е, всички парламентарни комисии. Ние е, разбираме всички ваши безпокойства и послания и очаквания. Но за нас е от ключово значение да продължим разговорите и преговорите на всички нива и да работим по всички досиета. Ние сме обединени от една обща цел, защото ако не успеем, ще дадем сила само на тези, които не искат да има силна Европа. А това не следва да се случва. Второ, краят на процеса на организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. След като бе ратифицирано споразумението, ние трябва да финализираме и процедурата по ратифициране от Европейския съюз. Тук много важно е съгласието на Европейския парламент. Хрватското председателство в съответствие с декларацията за бъдещи отношения, ще работи за, бъдещ, за бързо приемане на мандата на съвета за преговори на базата на предложение от Европейската комисия. Няма да сме щастливи, че една страна членка напуска Европейския съюз, но Европейския съюз и Обединеното кралство споделят една дълга история, така че това ще е една нова отправна точка за партньорски взаимоотношения в бъдеще на базата на взаимни интереси, уважение и равнопоставеност, особено в областта на търговията, сигурността и други политики. Преходният период от 11 месеца обаче е много кратък. Много добро, добра воля, много работа е необходима, за да изведем преговорите до край и да постигнем едно добро споразумение и за двете страни. Дами и господа, е, организирането на срещата на върха в Загреб между Европейския съюз и Западните Балкани всъщност открива преговорите за присъединяване на е, е, Северна Македония и Албания. Имаме амбиция да се опитаме да постигнем подкрепа от страните членки за започване на преговори за присъединяване на тези две страни доклада на комисията и предложенията и могат да подобрят и методологията за преговори. За да бъде, е, да има своите е, уважение политиката за разширяване, е необходимо да запазваме принципите за спазване на политическите критерии, за всяка страна кандидатка на базата на, техни, на нейните резултати и е, присъединяването към Европейския съюз трябва да бъде основна цел. Това е основна цел и на политиката за разширяване. През е, октомври е, миналата година е, ние се радваме, че е, Европейския парламент прие резолюция, която подкрепя започването на преговорите с Албания и Северна Македония. По този начин Европейския парламент потвърди и ангажимента си към една е, устойчива политика за разширяване на Европейския съюз. Срещата на върха в Загреб ще се проведе през май 20 е, години след първата среща на върха в Загреб – която отвори пътя към споразумения за стабилизиране и асоцииране. Страните, които подписаха подобни споразумения, включват и Харватия, която междувременно бе единствената, която влезе в Европейския съюз и сега тя дори председателства този съюз. Нашия пример ще даде на срещата върха, на върха в Загреб още един символична, символична стойност. За това и, и искаме да изпратим едно силно послание на нашите партньори от Юго-Источна Европа, които очакват в колуарите. Нека да им кажем, че ако изпълнят всички реформи, ако изпълнят всички критерии за присъединяване, няма да се поставя под въпрос европейската им перспектива и те са добре дошли. Също така Европейския съюз ще им помогне да постигнат целите си посредством интеграция в инфраструктурните мрежи, посредством политически диалог на най-високо ниво и посредством разпространяването на европейските принципи и ценности. Четвърто конференцията за бъдещето на Европа. Ще се заемем с тази задача много бързо е, на базата на позицията на съвета, защото на тяхна база сега можем да сключиме международни споразумения в момента, в който е възможно и да започнем бързо действие на конференцията. Много е важно европейските институции да приемат за свои целите на конференцията и да бъдат там равноправно представени. Конференцията трябва да гарантира включването на всички страни членки, на националните парламенти, и на гражданите, особено на младите. Тя трябва да приобщава всички, да отговори, да постави на дебат всички въпроси от стратегическата програма на Европейския съюз и най-вече да постави темите, които са от най-голям интерес за гражданите. Радваме се, че хърватската комисарка Добравка Шуйца ще отговаря в Европейската комисия за подготовката на тази конференция. Това е един пореден случай да сближим Европа с гражданите и да започнем диалога за тази цел. Трябва да разберем и защо гражданите изпитват разочарование от Европа. Да разберем защо, какво направи възможен Брекзит и защо толкова много европейци в други страни членки имат сходен скептицизъм. Да разберем и причините за популизма и антиевропейските настроения. И именно по тази причина трябва да търсим и промяна в нас самите. Трябва да се обърнем към гражданите, за да им кажем, че е, ние искаме да работим за Европа, каквато те желаят. Дами и господа, Харватия поема председателството на Европейския съюз на базата на четири стълба – Европа, която се развива. Нашата цел е да осъществим едно балансирано и устойчиво развитие на Европейския съюз, приобщаващо и регионите и гражданите. Затова трябва да разработим политики, които да предоставят по-добри условия за живот и работа и да се борим с климатичните промени. Трябва да обърнем особено внимание на новата европейска, така наречена зелена сделка, за да можем да осигурим и ключови необходими за нейното изпълнение средства – Това бе дискутирано в Загреб с представители на Европейската комисия. Трябва да постигнем целите за климатична неутралност до 2050, да работим за цифровизация, инвестиции, е, иновации и по-достъпно образование по време на целия живот. Това ще бъдат гаранции за конкурентоспособността на Европейския съюз, която ще гарантира и економически растеж. Трябва да обърнем внимание и за, на трудовия пазар, цифровата революция и е, демографските промени, защото основната цел е да подобрим живота на всички европейски граждани посредством демографски мрежи за изграждане на по-динамично общество. Европа, която свързва е втория стълб. Е, много е важно да разработваме инфраструктурата и човешкия потенциал. Свързаността е особен, е, основно условие за постигане на социално-економическо и териториално сближаване. Затова и ще работим за развитие на транспортната, електронната и цифрова инфраструктура. Ще работим и за политики за сближаване на гражданите посредством образование, култура и спорт. Това е особено израз и важен израз на нашата, е, нашето единство. Единствено една е, Безопасна Европа дава мирна среда за гражданите си. В такъв смисъл защитата на външните граници и е, устойчивостта към външни заплахи е от ключово значение. Да се постигне е, едно пространно решение за устойчива и ефективна политика за миграция и убежище е също обща цел. Ще продължим да работим за съюз като пространство на свобода, сигурност и върховенство на закона с поделени ценности. За това и ще се приемат нови стратегически насоки в областта на свободата, сигурността и върховенството на закона. Това е основна наша ценност и ще работиме за е, развиването на този принцип е, посредством диалог и единство. Четвърто. Една Европа, която влияе. Никоя държава членка на Европейския съюз не може да се справи с предизвикателствата самостоятелно. Нашата сила е в единството. Европа трябва да говори с един глас, по-често и по-силно. И трябва да разшири ролята си на всички глобални форуми – Задължително е да поддържаме открит диалог с нашите северноамерикански партньори и съюзници. Амбицията ни като глобално действащо лице трябва да бъде да подкрепим по-нататъчното развитие на инструменти и съвместни действия, включително съвместна отбрана в сътрудничество с НАТО – Важно е да поддържаме партньорството с Китай, Русия, Индия и Япония и с другите велики сили, големи сили. На основата на взаимно уважение ще продължим да развиваме многостранността и изграждането на световен ред, основан на правила. По отношение на промените в климата, търговията, въоръжаването или разоръжаването, нашият съюз има уникална възможност да допринася за решаването на кризи. Напрежението в Близкия изток, много сложната ситуация в Иран, в Ирак или новите предизвикателства в региона на Персийския залив изискват постоянен и творчески ангажимент, както и лидерство. Като твърд поддръжник на целите за устойчиво развитие на ООН и най-големия донор на финансови средства в света, ние имаме особена отговорност към Африка, Карибския басейн и народите в Тихия океан. По време на хрватското председателство ще бъде организиран и среща на върха за партньорството с страните на изток. Госпожи и господа, както знаем, Европейският съюз е изправен пред множество предизвикателства. Светът всеки ден става все по-сложен. Задачите ни стават все по-многобройни. Изкушително е да се предлагат лесни решения, но те често се основават на невярна информация. Очакванията на нашите съграждани растат. Ние трябва да се доближим до тях. Трябва да се вслушваме в тях и да отговаряме адекватно на техните притеснения. Не бива да пропускаме ниш... никаква възможност да правим повече в името на своите съграждани. Трябва да утвърждаваме равенството, приобщаването и солидарността, като укрепваме демокрацията на Съюза като наша основна стойност на глобалната сцена. И за това казвам, нуждаем се от силна Европа в един свят, изпълнен с предизвикателства. Благодаря. Господин председател Пленкович, благодаря за изложението ви, в което засегнахте всички теми, които са на дневен ред в Европейския съюз. Давам думата на госпожа фон дер Лайен. Благодаря и за участието днес. Имате думата, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, господин министър-председател, такова удоволствие да се видим с вас отново в началото на хрватското председателство. Само преди няколко дни колегиумът на комисията е, се радва на невероятното гостоприемство на хрватския народ Прекарахме невероятни 24 часа във вашата страна. Видяхме вашата култура, разнообразието, всичко, което Харватия донесе в Съюза. Невероятна бе и церемонията за откриване на председателството в Националния ви театър. В нея пролича енергията, ентусиазмът, които идват в Съюза благодарение на Харватия. Благодаря ви за всичко това. Също така е много особено тук да слушаме министър-председателя да говори за председателството на страната си в този дом на европейската демокрация. Зная, Андрей, че парламентът ви е много скъп. Няма много сред нас, които да могат да кажат, че са били стажанти в Европейския парламент, след това да са били е, евродепутати и след това да дойдат тук като министър-председател на страната си, когато тя е председател на Съюза. Така че поздравления! В известен смисъл вашето развитие е огледало на забележителното пътуване на собствената ви страна. Както вие посочихте, само за три десетилетия Харватия тръгна от тежки кръвопролития, за да стигне до днес, отбелязвайки 28-та годишнина от деня, в който Европейският съюз призна страната ви, никой не може ще да си представи колко бързо ще израсне тази страна и колко далеч ще стигне. Това бе благодарение на вашия народ, на направените от него жертви, на това, че те прегърнаха европейските ценности и бяха решени да вървят по пътя на мира и благоденствието. През едните 6 месеца ще се нуждаете от цялата тази решимост, с която Харватия е известна. Ще се нуждаем и ние от вашата решимост, за да решаваме общите стоящи пред нас въпроси. Например, въпросите свързани с миграцията. Ще се нуждаем от вашето единство за да се справим с Брексит, с преговорите за бюджета, с сложните международни въпроси, които току-що споменахте. Ще се нуждаем от вашата енергия, за да може Европа да осъществи своя преход в цифровата сфера и по отношение на климата. И именно за това се радвам, че хърватското председателство изцяло е отразило всички тези проблеми в четирите стълба на своята работа. Председателството правилно подчертава, че повече от всякога се нуждаем от силна Европа. Предизвикателствата стават все по-големи, по-гласовити, по-интензивни, растат всеки ден. И ние се нуждаем от конструктивна сила, която да противостои на деструктивността в света. Докато има насилие, докато то господства, трябва да знаем, че на насилието може да се сложи край само ако отново започнат преговори. Именно в това е силата на Европейския съюз. Той има огромен дипломатически потенциал. Ескалацията може да бъде туширана само чрез диалог. Ние имаме много партньори, в всички региони. Отношенията ни са проверени от времето. Това са надежни отношения. Имаме изградено доверие – Играли сме огромна роля и все още играем такава при стабилизирането на Ирак. И също така имахме голяма роля в преговорите за ядреното споразумение с Иран. Но сега е вече време Европа да стане по-категорична на глобалната сцена. Да укрепи своята роля като водеща търговска сила, както казахте и вие, да утвърдим сътрудничеството си с НАТО, да поемем повече отговорност, да изградим съюз с Африка, който да удържи на изпитанията на времето и да помогне на нашите економики. Ще има съвместна среща на нашата колегия с колегията на Африканския съюз и заедно ще подготвим следващата среща на върха с Африка. Нуждаем се от цялостна изчерпателна стратегия за отношенията си с Африка. Това очакваме също от вашето председателство. Вие споменахте, Андрей, и отношенията ни с Балканите. Едните 6 месеца ще бъдат решаващи за тези отношения. Харватия повече от всички други знае колко важно е тук да има реални перспективи. И Харватия знае по-добре от други държави членки колко много могат да помогнат отношенията с Западните Балкани за трансформирането на економиките, за напредъка на страните. Хърватия знае колко могат да помогнат инвестициите в региона. Сега е особено важно стореното до тук да бъде запазено преди срещата на върха в Загреб за Западните Балкани по-късно през годината. Ние всички искаме тази среща да се увенчае с успех, но за тази цел сега трябва да напишем домашното си. Трябва за няколко седмици да сме готови с методиката, на бъдещите отношения, за да дискутираме тяхното усъвременяване и най-важното да дадем на партньорите си в Западните Балкани перспектива за преговори за присъединяване. Това въжи за, Македон... за Северна Македония, за Албания, защото те са свършили работата си и сега е наше задължение да им дадем реална перспектива. Лидерството на Харватия ще играе важна роля и в преговорите за бъдещия ни бюджет – през следващите седмици председателството с помощта на председателя на Европейския съвет Мишел ще търси начини за постигане на споразумение. Да, нуждаем се от е, балансиран бюджет, от справедлив бюджет, но преди всичко се нуждаем от съвременен бюджет. Предстоящите 7 години са период различен от 7-те години, които сега приключват. И за това е особено важно – да акцентираме върху модернизацията на бюджета. Това очакват от нас хората. Това непрекъснато искат и държавите членки от Съюза. Да направи крачка напред, да бъде активен, да бъде видим. Ако искаме успешни преговори, трябва действително да акцентираме върху модернизацията на бюджета. Благодаря ви, че и вие се борите за това. Госпожи и господа евродепутати, Шесте месеца на хърватското председателство ще бъдат също толкова важни и за прехода в областта на екологията и климата. Вече няма нужда да говорим за това, че действията са неотложни и че са задължителни. Сега трябва да преминем към самите действия и да осъществим нашия зелен пакт за Европа. Работата ни започва днес, след сегашния дебат – Колегията на комисията ще работи и ще разисква плана за инвестиции за прехода в областта на климата и екологията. С новите механизми ще дадем приоритет на отраслите и регионите, които са изправени пред най-големи предизвикателства и които трябва да положат най-големи усилия за прехода. Зная, че това е важен въпрос както за Харватия, така и за останалите държави членки. След като предложенията бъдат одобрени от колегията на комисията, заместник-председателите Тимерманс и Домбровски ще дойдат на вашето пленарно заседание, за да ви запознаят с детайлите. Разчитам силно на хърватското председателство за постигане на напредък под това досие и за всичко, което ще последва в идните месеци и е, предстоящия период. В заключение, нека цитирам думите на една хърватска писателка, която е била първата жена професионален журналист в Хърватия, Мария Загорска. Тя е казала, там където има единство, има и свобода. Това винаги е въжало за Европа. Там, където има единство, а в Европейския съюз единството се постига по доброволен път. С това се отличава Европейският съюз. Там има и свобода, и сила. Аз съм убедена, че хрватското председателство ще бъде председателството на единението. Едно председателство, което ще застане на убедителна позиция в името на Европа Едно председателство, което ще постигне напредък при изграждането на една по-силна Европа в един свят, изпълнен с предизвикателства. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател, казва председателят. Следват изказвания от името на политическите групи. Господин Манфред Вебер от името на групата на НП. Е. Добре дошъл Андрей Пленкович. Добре дошла на Харватия в Европейския парламент. Радвам се, че сте тук. Урсула фон дер Лайен разказа вашата история, историята на господин Пленкович. Мисля, че тази ваша история е източник на много голяма мотивация за колегите тук. До госпожа Фан дер Лайен седи заместник-председателката на Европейската комисия и комисаря на Харватия. Тя също е работила в Европейския парламент, сега изпълнява тази толкова важна функция. Това е и също източник на мотивация за Европейския съюз и за нас в Европейския парламент. Госпожи и господа, Хърватското председателство е едно чудесно начало на това десетилетие. Хърватия е най-младата държава членка на Европейския съюз. Хърватските граждани показаха, че членството в Европейския съюз може да доведе до ползи. През 2013 година страната излезе от дълъг период на рецесия. Почти 70% от износа на Харватия е към Европейския съюз. Почти 3000 малки и средни предприятия в страната в момента получават финансиране по Европейския инвестиционен план. Това са само някои примери за успеха постигнат от Харватия. Хърватия е показателна и за красотата на Европа. Свидетели сме, например, на римското наследство в Сплит, в Добровник, пък има примери за венецианска архитектура. Хърватия е показателна за европейската култура. Както каза господин министър-председателят в изложението си, най-важното е, че днес Харватия е независима страна. Тя не принадлежи вече към нито една империя. Днес тя е независима държава, партньор на европейско равнище. Имате много убедителни планове за бъдещето на Европа. Искате да изградите една Европа, която може да се изправи пред световните предизвикателства. Това е в основата на програмата ви. В този размирен свят нито една страна не може да се справи сама. В програмата ви са залегнали основни предизвикателства, като транспорта, климатичните промени, ролята на Европейския съюз в световен план, сигурността и безопасността на гражданите ни и други. Всички заедно трябва да се изправим пред тези предизвикателства. Затова и трябва да сме единни, както каза госпожа фон дер Лайен. Какво означава за нас единството? Единството означава да няма граждани от първа и втора категория в Европейския съюз. Така, например, ако Харватия иска да се присъедини към шенгенското пространство или към еврозоната, то тя трябва да се ползва с пълната ни подкрепа. Единството означава също така да дадем и европейска перспектива перспектива на страните от Западните Балкани. Решението на Европейския съвет бе късогледо. Късогледо бе решението да не се встъпи в преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. Аз като представител на Европейския парламент и на ЕНП се гордея с това, че всички представители на правителства на ЕНП в съвета подкрепиха встъпването в преговори. Надявам се и колегите ни либерали и колегите от други политически групи да окажат въздействие върху правителствата си, за да може да се започнат преговори с Северна Македония и Албания. Единството за нас означава и един за всички, всички за един в световен мащаб. През изминалите дни видяхме какво се случи в Близкия изток. Едва не се стигна до ескалиране на конфликта, на прерастването му в военен. Заедно показахме, че ако говорим с един глас, сме по-силни от оръжията – Първите две седмици на това десетилетие са и моментът, в който трябва да осъзнаем, че системно трябва да работим за увеличаването на военния на капацитета за изграждането на военен стълб на Европейския съюз. Ще трябва да се сложи също така край и на процедурата по вземане на решения с единодушие в съвета. Решенията трябва да се вземат с мнозинство, за да можем и да застанем на единна позиция в световен план. По въпроса за Брексит. Тук трябва да въжат нашите правила. Андрей говори за евроскептицизма в редица държави членки. Никой от нас не би искал да санкционира приятелите ни от Великобритания. Но трябва всеки да е наясно, че ако иска да излезе от клуба, то ще загуби и предимствата, проистичащи от членството. Само така можем да покажем на гражданите какви са ползите от членството в Европейския съюз. Предстоят ни тежки времена, но трябва ясно да изразим тази си позиция. По въпроса за МФР, нека първо очертаем задачите си. Ако установим силна система за охрана на границите, то всички граждани ще се чувстват по-сигурни. Ако инвестираме в новаторство и научно-изследователска дейност, то това ще е добре за всички граждани. Затова нека престанем да се делим на нетни вносители и нетни платци. Нека говорим за задачите, с които всички трябва да се справим. Ако към задачите ни се добавят и нови такива, ще се нуждаем и от допълнително финансиране. Това са предизвикателствата пред хърватското председателство. Сега е много важно и една млада държава членка да започне да играе водеща роля. Винаги можете да разчитате в това отношение на групата на НП. Председателят благодаря госпожа Гарсия Перес от името на групата на социалистите и демократите. Господин Пленкович, нека да ви посрещна с добре дошли в Европейския парламент. Искам да ви пожелая всичко най-добро. Надяваме се, че ще успеем и ние да допринесем за вашия успех. Започва един труден период с много предизвикателства, защото това, което се случва и в Близкият изток, сега налага абсолютно да разгледаме и въпроса за многостранни действия, да работиме с върховния представител с цел Европейския съюз да излиза с един глас на международната сцена. Що се отнася до разширяването и започването на преговори за присъединяване на Албания и Северна Македония, това е изключително важно. Европа, която закриля. Много е важно да осъзнаем колко е, значителен е процес е, на миграция, включително и по отношение на предизвикателствата към демографията. Е, Европа, която закриля, означава Европа, която закриля и защитава солидарността и върховенството на закона. Проблемите трябва да се решават по един хуманен начин, особено тези свързани с миграцията и обежището. Също така Европа трябва да закриля гражданите си, мъже и жени, срещу изключване и безработица. За това искаме да призовем и да се изгражда една социална Европа. Ние сме за това, господин Пленкович. По отношение на конференцията за бъдещето на Европа, трябва да разгледаме въпросите за насилието срещу жени, срещу деца, оставането в изолация на членове на обществото, всичко това е свързано и с образованието. Трябва да има план за действие за изпълнение на социалния стълб в Европа, за развитие на социална Европа. Във вашата програма не се е, спомена за минимална ставка на заплащане, за мерки срещу е, изключването на младежите от обществото. Ние считаме, че е, по отношение на Валутния съюз е, би следвало да се формулират е, приоритети. А социалната Европа да бъде изведена в основата на нашите програми, това е от ключово значение. Трябва да се обърне внимание на заплащането, най-вече да се въведе и минимална заплата – Надяваме се, че вашето председателство ще направи предложения, които е, са на нивото на е, всички е, предложения на Европейския парламент. А е, нашите амбициозни цели изискват да бъдем пределно съсредоточени и за увеличаване на брутния вътрешен продукт, и за използване на нашите собствени средства – и за ускоряване на инвестициите. Затова призоваваме да има един нов подход към пакта за стабилност, който да работи и за развитието на малките и средни предприятия. Не можем да разочароваме гражданите. Трябва да има и европейска зелена сделка със съответното финансиране. Не чухме и е, за инвестиционна програма, която да е устойчива. Това трябва да даде възможност е, за устойчиво развитие в рамките на европейския, е, европейското полугодие. Социалистите и демократите се надяваме, че вашето председателство ще преследва тези цели, че вие лично ще работите за създаването на работни места, за приобщаване на младежите. А, също и за преодоляване на проблемите екологически, обществени и така нататък. Благодаря, господин Чолош, от името на групата Обнови Европа. Министър-председател Пленкович, това ще бъде първото председателство на Европейския съвет от страна на Харватия след присъединяването ви през 2014 година. Това е момент на гордост за вашата страна и за вас, господин министър-председател, но и голямо предизвикателство. Надявам се, че вие ще привнесете свежест чрез това първо председателство. Надявам се, че е, това ще проличи и в нашия вътрешен кръг, в шенгенското пространство и в еврозоната. Надявам се, че всяка страна, която иска да се присъедини към шенгенското пространство и към еврозоната, ще се умее да го стори, щом изпълни критериите. Ние се стремим към това Европа да бъде обновена, но не като самоцел, а в името на нашите съграждани – затова Европейският съюз трябва да бъде и в бъдеще открита за присъединяване на нови членове организация. И се надявам, че конференцията за бъдещето на Европа ще даде такива перспективи на онези, които желаят да се присъединят. Уверен съм, че през едните месеци Европа ще се умее да изпрати нови положителни послания към Западните Балкани и че ключова роля в този процес ще играе Загреб. Колеги, Процесите на миграция през 2015 и 2016 година се отразиха много върху нашите държави членки. Както всички сме установили, миграционната ни система не е годна за целите си. Днес моята група, групата Обнови Европа, ще представи план с идеи за усъвършенстване на системата през следващите години. Не е редно да чакаме да стане следващата криза и едва тогава да се задействаме. Надявам се, че вие, господин председател, и вашето председателство ще се вдъхновите от тези идеи. Миграцията и демографските предизвикателства се нуждаят от особено внимание. Радвам се, че чух това във вашата реч. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, Хрватското председателство ще бъде от критично е, значение, тъй като при вас ще бъде приета, може би, многогодишната финансова рамка. Надявам се, че ще има силен бюджет и категоричен подход към собствените средства. Нуждаем се от бюджет, който съответства на висотата на нашите политически приоритети. Искам да благодаря на вас и на Жан Мишел за работата ви по отношение на Либия и на ситуацията в Ирак и в Иран. Нуждаем се от успокояване на напрежението в тези региони, но за тази цел Европа трябва да говори с силен глас. Вие поемате задълженията си в много предизвикателен момент в това отношение. Длъжни сме да поемем бъдещето си в собствените си ръце. Господин министър-председател, желая ви успех по време на вашето председателство при работата върху тези предизвикателства можете да разчитате на Обнови Европа като ваш партньор. Благодаря от името на групата на Зелените, председателката на групата госпожа Келер. Скъпи колеги, много се радвам, че Харватия за първи път сега поема председателството на Европейския съюз. Пожелавам ви много успех. Стъпвате в тази си функция в решаващ момент, в момент в който започват активно работа новият парламент и новата комисия, момент в който започваме работа по претворяването в дела на всички наши предизборни ангажименти. Свидетели сме на особено тежка климатична криза, която налага действия на ниво Европейски съюз. Европейската комисия вече излезе с предложения в това отношение. Приветстваме това, но трябва да се задействат и държавите членки, немалко от които в миналото блокираха действията по отношение на климата. Трябва да настъпят промени в това отношение на вас ще се падне задачата да заявите ясно спрямо държавите членки, че трябва да поемат голяма отговорност. Трябва да работите и вие в Харватия за справедлив екологичен преход. Друга област, в която държавите членки трябва да са по-активни според нас, е върховенството на закона и демокрацията. Трябва да се окаже по-голям натиск в тази област върху държавите членки. Основните права и свободи и върховенството на закона са сред основополагащите принципи на Европейския съюз и не трябва да бъдат подронвани. Това въжи за всички държави членки. Във връзка с това съм загрижена за информация за това, че хрватската полиция при отнасянето си към бежанци и мигранти нарушава международните стандарти. Има информация за системни нарушения, като унизително отнасяне, побои и дори употребата на огнестрелно оръжие. Тази информация системно се подава от НПО, широко бе отразена и в медиите. Към момента обаче Хърватия не е предприела нищо за да разследва въпросните инциденти. Подобни действия са недопустими в Харватия и във всички останали държави членки. Правата на беженците са права на човека. Трябва да гарантирате тяхното спазване. Харватските граници са европейски граници. Случващото се там е нещо, за което трябва да поемем отговорност всички. Няма да си затваряме очите пред подобни инциденти. Харватия е една красива страна, най-младата членка на Европейския съюз. Сега имате възможност да покажете на всички ни какви са идеите и вижданията ви за бъдещето на Европейския съюз. Ще се обръща обаче и специално внимание на вашата страна, на това доколко вашите действия в страната са съизмерими с ангажиментите, които сте поели по значими предизвикателства, като климата, социалното равенство и върховенството на закона. Ще ви съдействаме в тези области. Трябва да работим заедно и за това да не се допускат никъде никакви нарушения. Господин Бе от името на идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател Пленкович. Дебатът ни днес всъщност е едно продължение на разговорите ни в Загреб. Вие там посрещнахте председателския съвет през декември. Очертахте основните приоритети на хрватското председателство. И тези три приоритета носят и рискове, именно да бъдем прекалено, да прибързаме, примерно с присъединяването на Северна Македония и Албания. Ние сме наясно, че тези страни, макар че са съюзници, наши приятели, с които работим, в края на кращата те са завладяни от корупция, от влияние на ислямисти, включително от Турция – и е, сега се издигат е, призиви те да се присъединят към Европейския съюз. Е, и през, президента Макрон говори, и Жан-Клод Юнкер се произнесе по този въпрос е, с, с е, така твърдение, че сме готови да посрещнем Албания и Северна Македония и Босна и, и Косово. Тоест да станеме 31 страни членки. Това няма да засили обаче Европейския съюз, а само ще го отслаби. Също така говорите за многогодишната финансова рамка. Сега с Брексит, след няколко дни, ние ще загубим 10% от нашето население. Затова трябва да се концентрираме върху областите, където можем да организираме сътрудничество между нациите – а не да се е, вглеждаме в едни мерки е, изпреварващи по отношение на бюджета, къде, които да се решават само в е, Брюксел. Е, говорите и за собствени средства на Европейския съюз, евентуално и за е, данъчно облагане на европейско ниво, което е много обезпокоително за Европейския съюз граждани. Коментирахте също и конференцията за бъдещето на Европа. Този дебат трябва да бъде много истински за ориентацията на Европейския съюз, но се страхувам, че ще бъде използван единствено за да се задълбочи интеграцията и за вземане на решенията с единодушие Важно е да установим, че в момента Европейския съюз не може да защитава границите си, не може да се защитава економически сред, сред, срещу големите економически световни сили. Не можем да присъстваме реално и в Ливия, и в Ирак, и в Сирия Тоест, е, отстъпваме от много позиции, включително и от върховенството на закона. А Брексит е едно определено предизвикателство и е, преговорите с Обединеното кралство, те ще започнат да преговарят с целия свят и не искаме е, те да се превърнат в е, вратичката, откъдето ще се е, разпространяват стоки по средством една нелоялна търговия. Това е наш приятел и съюзник, но трябва да имаме е, възможност да установим едни реални економически взаимоотношения. Благодаря, госпожа Томашич. Благодаря, господин председател. След 6,5 години членство в Европейския съюз, Република Харватия за първ път председателства Съвета на Европейския съюз. Когато се присъединихме към Съюза, беше ясно, че в много отношения не сме достатъчно подготвени и е, че това пътуване, което трябваше да ни превърне страна с силна демокрация и пазарна економика, с върховенство на закона, не е приключило. Тези половина години бяха трудни не само за Харватия, но и за Европейския съюз. Миграционната криза доведе до социални недоволства вследствие на тежките економически проблеми. Все още има много големи разлики в степента на развитие на държавите членки. Политическата карта на Съюза се променя. Брексит прави ясно, че ако продължим да затваряме очи пред действителността, картата ни ще продължи да се променя. По-малките държави членки трябваше да имат възможност да поставят своите приоритети в не така тежък момент. Сега моментът е тежък, но в своята история Харватия неведнъж е показвала, че когато има трудности, тя е готова да поеме бремето и да защити Европа. Очаквам Харватското председателство да не използва това 6 месечия само да си прави снимки, а да използва всички възможности за осъвременяване на нашата политика, на политиката на Съюза. Харватия твърде често е следвала указанията на други страни. Пренебрегвала е необходимостта като държава членка да преследва своя автентична политика. Сега имаме възможност да бъдем водещи в Европа, поне в някои сфери и се надявам, че хрватското правителство ще използва тези възможности. Господин министър-председател, желая на вашето правителство и на целия ви екип успех през едното 6 месечи. Благодаря. Господин Ширдаван, благодаря господин председател. Преди да отправя поглед към предстоящата година и хрватското председателство, нека се спра върху току-що опоменатия конфликт между Иран и Ирак. Радвам се, че министрите на външните работи на Европейския съюз миналата седмица препотвърдиха ангажимента си за ядреното споразумение с Иран. То е един от най-значимите дипломатически процеси от неодавнашното минало. Оттеглянето на САЩ от това споразумение преди година и половина доведе до ескалация в региона на Персийския залив. И сега сме изправени пред тежка криза. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно, за да предотврати военен конфликт. Следва да се водим единствено от каузата на мира и международното право. за това и не бива да се използват европейски военни бази, ако евентуално се стигне до конфликт. Европейският контингент трябва да бъде изтеглен от региона. 2020 година ще е решаваща за Европейския съюз. Говорихте за цифровата революция, както и за климатичните промени. Изправени сме пред най-големите социални предизвикателства от промишлената революция насам. Ако искаме да се възцарят справедливост и демократичност по отношение на тези предизвикателства, то задължително трябва да обсъдим и многогодишната финансова рамка. До сега се спореше само за конкретните суми, а не толкова за принципните положения. Съкръщенията в областта на кохезионната политика в полза на въоръжаване и милитаризация, според нашата група принципно е погрешно. Ако искаме да инвестираме в една Европа, в която да има сближаване, трябва да инвестираме и за сближаването в регионите, в обществата. Освен това, правата на човека трябва да се спазват и по европейските граници. За съжаление, все по-често до нас достига информация за нарушения на правата на човека по европейските граници, включително и в Харватия. Вашето председателство е длъжно през идните 6 месеца да изпълни ангажимента за реформиране на европейската политика в областта на убежището. Пожелавам ви успех с тази и останалите реформи. Господин Колакушич, независим депутат. Господин председател, уважаеми колеги, Европейският съюз се изправя пред едно много сериозно финансово положение. Многогодишната финансова рамка даде възможност на малки страни като Харватия да компенсират економически загуби. В земеделието 4,5 милиарда бяха загубени от присъединяването, но пък Харватия получи е, компенсации. Около 170 е, милиона. Сега е, се приближаваме към момента, в който Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Той плаща повече, отколкото получава от бюджета. И предвид на плановете за разширяване, е, ще, в Европейския съюз ще дойдат страни, които ще имат нужда също от финансиране. Трябва да намерим различни начини за финансиране на Европейския съюз. Председателят е, прекъсва. Чухме председателите на групите. Сега ще дадем възможност на господин Пленкович да отговори. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на всички лидери на политически групи в парламента за начина по който реагираха на представената от мен програма на Харватското председателство. Ще се спра на някои от поставените от вас въпроси. Първо, очаквам да работя в взаимодействие с вас, Урсула, с вашата комисия – Надявам се, е, че първите месеци от нашето председателство ще бъдат е, така ефикасни, колкото ние бихме желали да бъдат е, съобразно предложените от нас законодателни проекти. Това въжи и за пакета за миграцията и преработката на Дъблинския регламент с акцент върху солидарността и разпределяне на времето между държавите членки по отношение на Шенген и еврозоната. Аз не исках да се спирам на тези въпроси изрично, но две основни е, цели е, има пред нас присъединяване към шенгенското пространство. Благодаря на комисията за зелената светлина, която даде след съответните проверки. Нашето председателство ще продължи да работи в тази посока. Относно стратегията за възприемане на еврото, ще продължим да работим за механи... разменния механизъм, като решението трябва да бъде взето на ниво еврогрупа. Що се отнася до многостранността, хуманитарната дейност, както и социалния стълб, все въпроси повдигнати от госпожа Гарсия, мисля, че ако прочетете внимателно цялата програма, тя ви е раздадена, ще видите, че много често споменаваме социално приобщаване, равенство, забрана на дискриминацията. Това е неразделна част от програмата ни. А по отношение на миграцията и закрилата ще кажа съвсем ясно. През 2015 и 2016 година миграционната и беженска криза несъмнено бе най-значимото явление в Европа с политически измерения след падането на Берлинската стена. И това доведе до разисквания не само на ниво Европейски съюз, но и до промяна на националните политики. Решението на проблема е укрепване на външните граници. Трябва да имаме акцент върху външна политика, развитие,